рисковете за по-добри професионални перспективи. И така, комисията благодари за мнението на Европейския парламент. Благодаря, госпожо Рединг. Приключваме с дискусията. Този доклад ще